Днес имаме малко необичайно заседание. Необичайен е график. Заседаваме днес от 2.30 до 5.30 и дневният ред е изключително натоварен. Както знаете, причината да провеждаме следобед заседанието в тази стая е, че от вчера след обяд Работим най-вече по документите, свързани с Европейското 6 месечие. Заедно с ЕКОН и други комисии ще организираме съвместни заседания. Днес няма да можем да обобщим всичко това. Ще го направим на друго заседание на нашата комисия, но така или иначе ще извлечем много полезна информация. Да добавя също така, че днес след обед сме предвидили в 15 часа изслушване на двамата заместник-председатели на парламента, които отговарят за бюджета с генералния секретар. Защото трябва да се съобразим с техните възможности времеви, така че ще трябва да прекратим в определен момент нашата работа, за да ги изслушаме. И колегата Борген, който си сваля сакото, може би и ризата, да носи, не си свали и панталона, казва председателят, ще посрещнем тази делегация. Така че при нашата натоварена програма а, нека първо да приемем дневния ред. Това ви предлагам. Ако не възразявате, ако няма възражение, смятаме, че е прият този дневен ред. И нека да преминем директно към гласуване. Надявам се до 15 часа да приключим с гласуването. Ако ли пък не, ще прекратим, ще прекъснем за известно време и ще е, продължим по-нататък. Но нека да дам думата на колегата за една бележка. Благодаря, господин председател. Сега, преди да пристъпим към гласуването, има само един въпрос, който искам да отбележа, защото не ми беше много ясно как ще работим днес. Сега, по компромисно предложение А, мога да кажа, че е включено в списъка за гласуване, а в същото време моето изменение е трето, което беше внесено от господин Алвар и господин Лайн, е включено. То се покрива от компромисното предложение, от компромисното изменение. Не знам дали ЕНП ще внесе устно изменение, не знам дали това ще стане, затова искам отделно гласуване по изменение трето. Прекрасно. Това означава, нали всички сте съгласни веднага да започнем с гласуването. Добре, започваме значи с доклада на Джовани Лавия. Има и искане за разделно гласуване по трето изменение. Така че компромисно предложение И след това трето изменение. Докладчикът не възразява, така че ако всеки има своята карта, по изключение и аз съм с моята днес, а, ако не всички имат, ще ни кажете. Така, компромисно предложение А, главно кой е за? Благодаря. Против един глас, въздържали се, приема се. Обаче трето изменение не е включено. Кой е за трето изменение? Благодаря. Кой е против? А, нека да проверим електронно. Моля, гласувайте. Oui, oui, ah, d'accord. Le vote est ouvert, il y aura une voix de, pour de plus. Que fait le groupe auquel j'appartiens <laughs> je, je, je demande des instructions. И така, а, искам а, малко инструктаж тук. Имам ли право да гласувам? Кой ще ми каже? Край на гласуването. 18 а, за, 1, 19, 16 против, 1 въздържал се, приема се. Поздравления за докладчик, за вносителя. Шесто изменение на Мигел Порташ, кой е за, против, останалите, те, с които не са за, са против, двама въздържали се, отхвърля се. Седмо изменение на Алваро, кой е за? Благодаря ви, кой е против? Благодаря, отхвърля се. Казват ми, че вече нямам право да гласувам, тъй като НП са три пъти повече, отколкото е разрешено. Изменение 8 на Георан Ферм, устно изменение от докладчика, така както е посочено тук. Важен нюанс се внася с това изменение. Кой е за? Кой е против? Два са против. Въздържали се, приема се. Компромис Б на докладчика. Кой е за? Благодаря. Кой е против? Благодаря ви. Въздържали се? Приема се. Така че можем да минем директно компромис С. Кой е за? Против. Госпожа Андреасен. Въздържали се двама души. Приема се. Следващите изменения ги прескачаме. Отиваме на 17-то на Алваро с устно изменение от докладчика. E Кой е за? Благодаря. Кой е против? Въздържали се? Приема се. 18 то на госпожа е несъвместимо на докладчика е против него. Кой е против? Носителя, т.е. отхвърля се. 19 на Пауло Рубик и на Моника съвместимо и устно изменение от докладчика за заличаване на част от фразата «Кой е за?». Благодаря. Кой е против? въздържали се, приема се. 20-то изменение на Георан Ферм. А, не допада то на докладчика. Кой е за? Кой е против? Въздържали се. Против е мнозинството. 21 е също съвместимо, но не допада на докладчика. Кой е за? Кой е против? Същото мнозинство, въздържали се, отхвърля се. 22 на Мигел Порташ за внасене на включване на нов линея, за, против, въздържали се, отхвърля се. 23-то. Кой е за? Трима души, против, въздържали се, отхвърля се. 24-то на Алваро, съвместимо е Докладчикът го одобрява. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. 26-то. Не се одобрява то от докладчика. Кой е за? Социалистите и те. Доста. кой е против? А, нека да проверим електронно. Аз няма да гласувам. Е, няма нужда от инструктаж тук. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 18 за, 15 против, 3 въздържали се, приема се. 26 то на Хелга Трюпел с устно изменение от докладчика. за добавяне и заличаване на различни части от фразата. А, кой е за? Благодаря. Кой е против? Въздържали се. Приема се с устното изменение. 27 на Хелга Трупел. Докладчикът не го одобрява. Кой е за? Четирима. Кой е против? Благодаря ви. Отхвърля се. 28 за против, въздържали се, отхвърля се. 29 на Георан Ферм, кой е за, кой е против. Нека да проверим електронно. Моля, гласувайте, аз не гласувам. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. 12 за, 23 гласа против, отхвърля се. 30 измен... изменение на Ангелика Вертман, то е съвместимо, докладчикът го одобрява, кой е за. Благодаря, кой е против? Няма такива. Приема се единодушно. 31 изменение, нова линея на Юрген Клуте, кой е за? Кой е против? Мнозинството отхвърля се. 32 изменение приема се от докладчика. Кой е за? Благодаря. Кой е против? Въздържали се. Приема се. Казват ми тук, че 33, 34 и 35 са оттеглени от вносителите изменения. Благодаря за това на вносителите. Сега 36-то изменение на Мигуел Порташ с устно изменение. Drop in several member states. Mm-hmm. Uh, uh, As an addition. To keep the last sentence. Of the... And to keep... И е, остава последното изречение. Тази формулировка, така както е прочетох, това е предложение на господин Партеш, но докладчикът не го приема. Кой е за? Юта е за. Кой е против? Благодаря. Въздържали се. Същото мнозинство. Отхвърля се. 37 е съвместимо, но докладчикът не го допрява. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 38. За него се отнася същото. Кой е за? Кой е против? Благодаря ви. Отхвърля се. 39-то на Моника Хохмайер. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, приема се. 40-то изменение на Хелга Трупел съвместимо е, но докладчикът не го одобрява. Кой е за? Кой е против? Благодаря, въздържали се, отхвърля се с мнозинство. Компромис Д на Джовани. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, приема се, така че преминаваме към 44-то изменение. Кой е за? Кой е против? Въздържали се, отхвърля се. 45-то на Морганти. Кой е за? Кой е против? въздържали се, отхвърля се. 46-то на Гьоран, съвместимо изменение и одобрено от докладчика, кой е за, кой е против, приема се. Стигаме до компромис Е на Джовани Лавие, кой е за, против. Въздържали се, приема се, така че Преминаваме към 51-во. Нова линея, одобрена от докладчика. Кой е за, кой е против? Въздържали се. Приема се. 52 на Марта Андреасен. Не се одобрява докладчика. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 53-то. Трябва да го гласуваме. Кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 54-то. С устно изменение от докладчика. Едно уточнение се внася. Е Мерси. Контр. Кой е за, кой е против, въздържали се, прием стигаме до F на докладчика, кой е за, кой е против, въздържали се, приема се. Така стигаме до 56-то изменение, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 57-мо на Георан Ферм. Поискане на докладчика като допълнение се гласува за, против, въздържали се, приема се. 58 на Марта Андреасен, то не се одобрява докладчика, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 59-то на Барбара Матера. Странно, но докладчикът го приема. Кой е за? Против, въздържали се, приема се устно изменение, изменение на Джовани Лавия. Няма номер, няма друго значение това изменение. Иска се тук да се добави which are close и така нататък. Кой е за? Благодаря. Кой е против? Няма такива. Приема се. Компромис Ж кой е за, против, въздържали се, приема се. Отиваме веднага на 62-ро изменение на Марта Андреасен. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 63-то на Йоран Ферм. Одобрява се от докладчика. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 64-то изменение на госпожа Андреасен. Кой е за? Против. Въздържали се. Отхвърля се. 65-то на Александър Елваро. Кой е за? Благодаря. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 66-то на Георан Ферм. Кой е за? Против. Въздържали се. Приема се. Следващото изменение, 67 на Марта Андреасен, но не се одобрява докладчика, за, против, въздържали се, отхвърля се. 68 изменение, отново на госпожа Андреасен, отново не се подкрепя от докладчика, за, против, въздържали се, отхвърля се. 69-то на Алваро, с устно изменение от докладчика, Replace policy by principle. Кой е за? Не всички като че ли. Кой е против? Въздържали се, приема се. 70-то на Юта Хаук. Сусно изменение от докладчика, така както е посочено тук. Единствено число се заменя с множествено. Трябва нещата да се прецизират. Кой е за? Благодаря. Кой е против? Въздържали се, приема се. 71. Докладчикът не го одобрява. Кой е за, кой е против, въздържали се, отхвърля се. 72 на Георан Ферм. На разделно се гласува първата част, така както е посочено тук. Това не е допада на докладчика. Кой е за? Изменението, кой е против? Въздържали се, отхвърля се. Втората част сега. Думата програми. За, против. Приема се. Така. Обръщам се към докладчика. Сега можем да гласуваме по това изменение, т.е. ще запазим само втората част. 73-то изменение на Мигел Порташ. За, против, въздържали се, отхвърля се. 74-то, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 75-то на Естел Грилие, оттеглено е. 76-то на Юрген Клута и Мигел Порташ, кой е за, кой е против? Дали пък да не проверим? Моля, гласувайте. Аз продължавам да се въздържам от гласуване. Моля, гласувайте, гласувайте, гласувайте. Край на гласуването. 14 за, 22 против. Така ми се стори и на мен. Преди да направим проверката, отхвърля се. И така стигаме до компромис Хаш или H на Джовани Лавия с искане за разделно гласуване, първа част, така както е посочено. Това предложение се одобрява от докладчика кой е за, кой е против. Мнозинството е за. Сега, втората част също се подкрепа от докладчика, но социалистите пък не го харесват. Това е изменение. Кой е за? Против? въздържали се същото мнозинство, като току-що. Така че се приема. И сега отиваме директно на 81-во изменение. Линея 23-та, изменение на Александър Алваро. Не се одобрява докладчика. Кой е за, кой е против? Въздържали се, отхвърля се. 82 на госпожа Нейнски. Устно изменение от докладчика, така както е посочено тук. Кой е за? Благодаря ви. Кой е против? Въздържали се? Приема се. И така стигаме до компромис И на Джовани Лавия. А, Мигел Порташ иска думата. И изменението 83-то всъщност е обхванато от компромиса и, и трябва да бъде заличено това изменение. Така че, нека след като гласуваме самия, самия компромис, след това да гласуваме по изменението. Добре. Тоест, втората част на компромисното предложение, за това става дума, доколкото разбирам. Добре, първо гласуваме по компромисно предложение и, и след това втората част на изменение 83. Първо по компромис и. Кой е за? Благодаря. Кой е против? Благодаря. Въздържали се. Един глас. Сега моля да гласувате по втората част на изменение 83-то. Докладчикът е против. Кой е за? Против. Въздържали се. Мнозинството е против. Така че можем да преминем към гласуване на целия текст електронно. Аз продължавам да бъда фрустриран, защото не мога да гласувам или мога да гласувам. Какво ми се казва? Мога да гласувам. Добре, моля гласувайте целият текст. Моля гласувайте. Край на гласуването. 31 гласа за, 3 въздържали се, 3 против. Поздравления за докладчика. Драги колеги, поздравления. Успяхме да се впишем в нашия график по това важно гласуване. Казват ми, че заместник-председателите и генералния секретар всеки момент ще влязат в залата. Е, докато ги чакаме, моля Колеги, не прекратяваме временно заседанието. Тези, които искат да излязат, да напуснат залата, трябва да направят това тихо. Дерек. А, кога искате да се изкажете? Преди гостите или след тях? Чувате ли ме? След тях. Добре. Прекрасно господин генералния секретар, да го поздравим с добре дошъл, Джовани Питела, заместник-председател, добре дошъл. Има ли столове за тях, впрочем? А, oui, vous avez toute une rangée. А цяла редица има за тях.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 Е, е, господин заместник председател, господин генерален секретар, добре дошли сред нас. Аз наистина моля да ме извините за това, че а, не намерихме едно по-достойно за вашия сан място, така по-доминираща позиция в залата. А, но така не че тази среща се вписва в поредицата срещи, съвместни и тази работа, която ние извършваме ръка за ръка, заедно с е, бюрото на парламента и бюджетната комисия, така че е, да е, постигнем най-добрия бюджет, който заслужава парламента. имахме работна среща с координаторите, а вие а, от своя страна имахте няколко срещи с нашия докладчик. Може би е най-добре да вземете сега думата или да си я споделите, двамата, както решите. И след това нашия докладчик ще може да ви задава въпроси, както и другите членове на комисията. Господа, господин заместник председател, имате думата. Ringrazio il Presidente per questo invito ad essere... Много ви благодаря, господин Ламасур. Много благодаря, господин председател, и за това, че сме поканени на това заседание. Топло приветствам и всички членове на комисията по бюджета. Господин Видел Квадрас и аз отговаряме за управлението на бюджета от името на бюрото. Господин генералният секретар след това ще каже какви са нашите предложения по същество. Също така искам да поздравя и докладчика, и докладчиците в Сянка, както и всички останали, с които провеждахме много плодотворни срещи в Страсбург. Както казах, господин генералният секретар е запознат с всички детайли на предложението. Аз ще се фокусирам върху трите най-важни аспекта. На първо място ние говорим за един доста ограничен растеж 2,9% в сравнение с първоначалните нива. На второ място това е един растеж, който отговаря на средния ръст на инфлацията в Европейския съюз и трябва да кажа, кажем, че в страните, в които сме най-активни, Белгия, Франция и Люксембург, през 2011 година ръста беше някъде между 2 и 3%. Третото, което трябва да споменем е, че в това предложение ние говорим за иновации и научна и развойна дейност. Разглеждаме нови начини да се спестяват пари в основата на начинанието беше да имаме един възможно най-строг бюджет, но в същото време не трябва да забравяме и трябва да си дадем сметка, че сумите в нашия бюджет са замразени, така да кажем ние просто отчитаме нивата на инфлацията и а, като за тази цел взимаме средното ниво на инфлация в Европейския съюз. Всички ние осъзнаваме, че това е един нарочен подход, който е одобрен от комисията и, и от съюза като цяло. Ние се съгласяваме с него, опитваме се да бъдем възможно най-предпазливи и искаме при всички положения да отговорим на изискванията, които са заложени в насоките, които гласувахме в Страсбург преди 10, преди 10 дни. Тук говорим за прогнозни а, суми, за предварителни изчисления, така че много е трудно още на този етап да кажем как ще се замразят средствата за пътуване, командировки на депутатите. Но както и в предходни случаи, най-напред в Комисията по бюджет и в пленарна зала ще се обсъдят всички детайли. Също така ще обсъдим и присъединяването на Харватска, което означава, че разходите ни ще нараснат. Това от своя страна означава, че по време на преговорите ще трябва да вземем предвид предложението на комисар Левандовски, което включва преразглеждане на нивата на инфлация и повишаването с определен процент. Осъзнаваме, че влизането на Хрватска в Европейския съюз означава повишаване на разходите в бюджета с определен процент, което ще доведе от своя страна до увеличаване на бюджета. Комисар Левандовски имаше предложение в тази насока, а ще чуете от самия господин генерален секретар, господин Видел Квадрас, точно за какво става дума. Очаквам с нетърпение вашите предложения и коментари. Само две бележки в телеграфен стил. Това е последния бюджет преди следващата финансова рамка. Не трябва да забравяте това защото от една страна трябва да спестяваме, трябва да сме много внимателни, колкото се може по-свидливи, но в същото време не трябва да намаляваме прекалено много бюджета, защото това ще е един аргумент, който ще се използва при дебатите при следващата финансова рамка. На второ място, искам да отбележа, че това е началото на една информационна кампания, която ще бъде проведена от парламента преди изборите през 2014 година. Така, благодаря ви много. И сега давам думата на генералния секретар на господин Видел Квадрас. Господин Видел Квадрас, благодаря ви, господин председател. Аз съм напълно съгласен с всички поздравления, отправени към вас от заместник председателя господин Питела. Много съм благодарен за това, че ми давате тази възможност да представя тези предварителни цифри, предварителни прогнози за бюджета на парламента. Именно вие сте компетентната комисия, която трябва да разглежда тези въпроси най-напред. Господин Пителя вече отбеляза, че ще се направи по-подробно представяне на тези предварителни цифри, като ще чуете това подробно представяне след малко от генералния секретар. Аз бих искал да направя само някои бележки, да подчертая само някои моменти, които са от особен интерес за вашата комисия. На първо място, Искаме да привлечем вашето внимание към факта, че тези предварителни цифри са на най-низкото възможно ниво, на най-низкото ниво, което сме наблюдавали в настоящата финансова рамка. Що, що, се, отнася, що се отнася до процентните нива, тук говорим за 19,25% от раздел 5, където говорим за административните разходи на Европейския съюз. И традиционният таван е 20% за раздел 5, докато този път ние сме доста под този максимален таван от 20%. Това е най-низкото ниво, на което сме били до този момент. Най-низкото ниво под 20% през тази финансова рамка, през този финансов, финансов период. Това означава в парично измерение, че парламентът е направил огромно усилие да спести 70 милиона евро 70 милиона евро от обичайните 20% по раздел 5. Тоест, тук говорим наистина за максимални мерки за оздравяване, т.е. наистина говорим за доста сериозно спестяване, което е осъществено от страна на парламента. Също така, трябва тук да отбележа, че когато имаме такива ниски нива, високи нива на спестовност, това е последния път, в който представяме проект бюджет преди началото на следващата многогодишна финансова рамка. Но тъй като започваме с много ниски нива, сме изправени пред риска при следващата финансова рамка, при следващия финансов период да бъдем повлечени надолу. Именно заради тези усилия с на които ставаме свидетели сега. Но ние сме отговорни за тези усилия, защото в крайна сметка сме поставени в доста специални условия и действаме в доста специален контекст. Взимаме всички отделни елементи предвид и се надявам, че няма да подкопаем позицията на парламента, когато започнем преговори по бюджета след 2014 година. Вторият момент, който бих искал да коментирам, е свързан с областта, в която най-вече аз нося отговорността, именно недвижимото имущество, собствеността на парламента. Тук имаме положително развитие през последното десетилетие. През 2000-та година нашата политика по собствеността представляваше 22% от общия бюджет на парламента, докато по настояще представлява 12%. И това свиване отразява именно нашата финансова стратегия, която се оказа истински успех. И както знаете вие, колегите от Комисията по бюджета, това е свързано с факта, че имаме авангардна политика, използваме неосвоените части от бюджета, за да изплащаме ипотеките по недвижимата собственост. Тоест, сега нашите инвестиции в недвижима собственост са наполовина от това, което имахме преди много десетилетие. също така по отношение на нашата работа. Тук в Комисията по бюджета договорихме се да не предприемаме нови проекти, свързани с недвижимата собственост, проекти, които бяха планирани за тази финансова рамка. Така че по време на този мандат ние по-скоро поставяме акцент върху поддръжката, подобряването на нашата собственост, също така искаме да повишим сигурността и безопасността на сградите, както и благосъстоянието на ползвателите. Също така искаме да поставим ударение и върху необходимостта да имаме механизъм за постоянно сътрудничество между членовете на бюрото и членовете на комисията по бюджет. Искаме да бъдем свидетели на тази непрекъсната връзка, непрекъснато сътрудничество между бюрото и комисията комисията по бюджет. Много важна е тази част от процедурата, особено когато разработваме големи проекти, които имат огромно въздействие върху бюджета. Надявам се, господин председател, че съвсем скоро ще стигнем до договореност между бюрото и бюджетната комисия. Генералният секретариат полага огромни усилия, всички ние полагаме огромни усилия в изготвянето на предварителните цифри и бюджети, за да можем да отчетем абсолютно всички а, мотиви и аргументи, които са изтъкнати от бюджетната комисия и в последствие са потвърдени в пленарна зала миналата седмица следим различните тенденции и се опитваме да бъдем максимално внимателни. Много благодаря. Сега господин генералния секретар. Е, einige... Благодаря. Може би мога да кажа няколко подробности, свързани с изчисленията. Това са подробности, които бях внесъл вече в бюрото, което обаче не е взело още решение. Мисля, че бюрото в общи линии приветства тези подробни предложения. Искам отново да подчертая, колко е различно това предложение от други предложения, които вече сме направили в контекста на финансовите перспективи. Имаше предложение, в което се предвижда над 5% увеличение, което беше одобрено. Имаме общо повишение от 3,9% сега. Това означава, че ще използваме 19,27% по раздел 5 и това е традиционният ни дял от парламента беше 20%. Значи ние сме доста под тази по това число 20% по раздел 5 оставяме неизразходствани средства поради споделените усилия, общите усилия да се спестява през 2012 и 2013 година. Би било интересно да разгледаме числата в предишни години. Тази година съмразяваме 29 нови работни места за бюджета за 2011 година имаме замразяване на 252 работни места. Можете да видите съвсем ясно степента, до която нашето предложение е много по-скромно. Ние вече не се подготвяме обаче за Европейски съюз с 27 държави членки. Вече ще бъде 28 и сме предвидили 8,5 милиона евро за, внас... за присъединяването на Харватия и за съответните нейни служители. За писмен и устен превод имаме 21 милион евро за външни услуги. И също така бяха преобразувани около 100 позиции разходите за устен превод ще бъдат доста високи. Беше направено едно предложение което ще може да стане реалност, ако председателския съвет и бюрото предвидят допълнителни мерки, за да се използва пестеливо устния превод. Миналата година се споразумяхме че седмицата на комисиите ще се организира по различен начин. те да се събират от понеделник до четвъртък и това ще бъде а, това ще бъде по-добра възможност за използване на седмиците на комисиите, трябва да предвидим също така и пътувания на междупарламентарни делегации, на представители на а, комисиите. Ако имаме само 16 екипа по време на седмиците на комисиите, това означава, че а, трябва да се предвиждат пътувания в зелените седмици или тюркуазените седмици, за да може да се използва максимално заявения устен превод. Във връзка с разходите за пътуване, ние също така сме замразили разходите. А, ще се замразят и дневните на евродепутатите. Това все още не е станало, но в бюрото има широк консенсус по замразяването на дневните. Също така разходите за сътрудници трябва да се вземат предвид, тъй като в момента са изразходвани около 95% от наличните средства. Трябва да се предвидят нови стимули. 3 милиона евро са предвидени за новите приоритети на бюрото, на новото бюро. А на 28 март бюрото ще проведе специално заседание, ще разгледа предложения за нови инициативи и нови предложения ние не можем да изключим това, че ще има допълнителни разходи. Сега ще се създават институционални информационни кампании. 11,4 милиона евро са предвидени за евроизборите. Европейските политически партии би, партии би трябвало да а, изпълнят онова, което е необходимо в, в целия политически спектър, така че бюджетния аспект в годината преди изборите да бъде повишен с над 4 милиона. Сега по сградите. Там ще трябва да има обновяване. Тази сграда е на 20 години, което означава, че от, следователно тя е готова за а, обновяване. Съвсем не отдавна в тази сграда имаше инциденти, които вероятно ще се увеличат. Именно за това трябва да предвидим разходи и се предвиждат 10,3 милиона допълнителни средства за сградата в Брюксел. В Страсбург също обновяването ще струва пари. А, за... И също така, тогава, когато се евакуира тази сграда за а, реновации, това също ще струва работа. Ясно е от съществуващите цифри, е, че целите, които сме си задали до 2020 година, няма да бъдат постигнати без допълнителни мерки. Все още не са взети политическите решения в тази сфера, но трябва да бъдат взети такива решения, за да постигнем целите си. А, що се отнася до информационните технологии, ние се придържаме към оценките от миналата година 101 милиона евро. А, дума на европейската история. За него имаме бизнес план, който беше прият по време на бюджетните преговори между, бюджет, между бюрото и комисията по бюджета. В 2013 година ще трябва да решим въпроса с основните инвестиции. 10 за сградите, 10 милиона за сградите. И също така за разширяването с Харватия ще предвиди, за него сме предвидили 8,5 милиона. А, това са ниски числа, повече от половината от новите постове се предлагат, за да може да се а, оправи сградата Конрад Аденауер в Люксембург. Това е едно голямо предизвикателство, най-голямото пред парламента. Ще ни е необходимо повече техническа помощ, за да може да си спестим допълнителни разходи, особено в заправната служба по време на а, и самото изграждане. Ще трябва също така да предвидим а, необходимите разходи. Благодаря. Благодаря, господин генерален секретар. Господин докладчик, имате думата. Благодаря, господин председател. Преди да говоря за доклада си, за а, оценките, искам да кажа няколко неща. Първо искам да покажа на колегите а, Колегите си спомнят, че по време на заседанието в Страсбург ние гласувахме да се замрази общия бюджет на парламента, а, а, дневните, квартирните и така нататък. На следващия ден вестниците в Великобритания казаха, алчните евродепутати си осигуриха повишение на парите може да си представите колко бяхме разстроени, така че ние не бихме искали да се получи същото. Второто нещо, което искам да кажа, искам да благодаря на колегите, особено на докладчиците в Сянка за сътрудничеството, както и на генералния секретар за сътрудничеството и за постигнатия напредък в изготвянето на бюджета за 2013 година за парламента. Искам да, да кажа, а, да, да посоча точка. където аз говоря за писмото на комисаря Левандовски. А, доколкото разбирам, съвета вече е взел становище по бюджета и там е решено да не се повишава бюджета и допло, изобщо за 2013 година. Тоест те са взели една твърда линия. Сега по точка трета, където се говори за общото повишение през следващата година, там ще видите, че все още няма числа, защото би трябвало да проведем помирителните заседания преди да въведем числата. Разбира се, бюрото предлага 2,9 или 2,6%, но аз очаквам, че 2,96 няма да остане. Нещо друго. В точка 6 се говори за реорганизирането на писмения и устния превод. Вече има редица предложения и идеи за това, но ние също казваме, че трябва да се запази принципа на а, многоязичието, може да се направят някои а, спестявания, но да се запази принципа. По точка 7 говоря за независимата оценка, за която презоваваме в насоките. Необходимо е да се създаде една работна група, която да разглежда тези оценки, да се предвидят пътните разходи, а, е, да се направи едно проучване а, е, заедно с други парламенти и Конгреса, така че предлагаме тук една работна група, която да разглежда тези въпроси и да сега преминаваме към следващата страница, призоваваме към замразяване на всички разходи пътни, които са не само за депутатите, но и за персонала и замразяването до края на мандата. А, говори се също така и за делегациите. Това е един доста противоречив въпрос. Пресата говореше за делегации, които пътуват скъпо а, за сметка на парламенти на дънакоплаците. Има предложение на генералния секретар а, и едно от тези предложения е делегациите да пътуват само по време на тюркоасената седмица. Една идея, предложена от генералния секретар и от бюрото, е да има едно звено за подкрепа и трябва да се види какво може да се направи с съществуващите инициативи, за а, да не се повишават разходите. По въпроса за сградите искам да кажа едно нещо. Едното е за сградата на Конрад, сградата Конрад Аденауер в Люксембург. Искам да ви помоля за актуализирана информация за разходите, за проекта, за графика, за неговото изпълнение. И последно, за, във връзка с, с сградите, Дома на европейската история, който е доста противоречива тема. Не би трябвало да надвишаваме а, прогнозната стойност и да се свършим с комисията за евентуално съфинансиране. А, говорихме с тях, те ще допринесат, но просто искаме да видим какво ще бъд, какъв ще бъде тяхния принос за изграждането и поддържането на сградата. Имаме две помирителни заседания и се надявам, че ще можем да постигнем а, съгласие. Благодаря, господин докладчик. Аз мисля, че това става вече ясно. Моника Олмайер има думата. Благодаря, господин председател. Аз аз, колеги, Искам да благодаря горещо на докладчика, както и на колегите, които работиха заедно с мен. Доста усилено работихме и дискутирахме за това как да се управлява в бъдеще бюджета на Европейския парламент. Това сътрудничество е много ценно за мен, и благодаря на генералния секретар, който работи непрекъснато с нас, един отличен а, събеседник. Обсъдихме въпроса за сградния фонд, поддържането му. Наистина е добре предложението да е под 20 в период, в който някои държави членки прибягват до жестоки мерки за консолидиране на бюджета си. И това увеличение от 5 до 6% много трудно може да се оправдае. Увеличението включва, разбира се, и Присъединяването на Харватия всъщност е цяло милион и 900 хиляди реално увеличението извън присъединяването на Харватия. Огромни усилия се полагат от страна на бюрото за командировките. Що се отнася до командировките и до обещетенията, наистина тези мерки са твърде уместни от организационна гледна точка. Разбира се, не е лесно, когато членуваш е, в няколко комисии и трябва непрекъсно да е, пътуваш и да си, когато си докладчик, особено по дадена тема, трябва да е, пътуваш в командировка, особено пък когато има и период на гласуване. Именно за това понякога се налага да прибягваме до скъпо струващи външни устни преводачи. А, наистина много скъпо струва този превод. Повече не можем да си позволяваме това. Трябва да не се намери спешно решение. Трябва да се преразгледат разходите така че да се е, оптимизира труда на устните преводачи, като се гарантира правото на езиково многообразие. Разбира се, при високо качество. На второ място въпросът свързан с асистентите. Като виждам различните предложения, които се правят, Част от тези предложения смятам, че вече са обхванати и се предвиждат допълнителни съкръщения. Аз съм докладчик по тези въпроси и смятам, че е изключително важно да се подсилят правните аспекти. Защото се нуждаем от услугите на фирми, които трябва да спазват изискванията за качество, както и другите изисквания. Аз лично никога не съм а, виждала някакъв проект, свързан с граден фонд, който да е без проблеми. А рискуваме в последствие това да струва още по-скъпо, защото не трябва да забравяме и управлението на целия проект и трябва да избегнем ефекта на бумеранга. Наистина тези допълнителни разходи абсолютно са необходими, за да избегнем допълнителен преразход, ако не искаме да използваме услугите на тези експерти. Мисля, че заместник председателите прекрасно ме разбират какво точно имам предвид. Но Искам да подчертая, че за НП а, е критично настроена към а, тази а, дейност, която е свързана с а, фундациите. Политическите групи всъщност се ползват от увеличение, което едва покрива а, инфлацията. А да не забравяме преселението на, на Харватия. Наистина 36% и 18% тези увеличения. Що се отнася до ЕМАС, доста мислях тези възможности, които съществуват. Могат да се постигнат спестявания. Да, ето, например, компютрите са непрекъснато включени и вечер и през нощта. Да не забравяме климатичните инсталации и поддръжката, всичко това са огромни разходи. Защото преди 20 години климатичната инсталация не беше така оптимално съобразена с енергоспестяваните, изискванията за енергоспестяване. По отношение на трите седалища, трите работни места на парламента, някои заседания, някои срещи са абсолютно необходими. И това пътуване между Брюксел и другите градове струва много скъпо, да. Приветствам инициативата за по-оптимално управление на тези командировки между трите града можем да прибегнем и до а, визио, видеоконференции. Защото наистина пътуванията са доста скъпоструващи, а държавите членки задават въпроси във връзка с тази ситуация. Що се отнася до начина по който е представен, се представя бюджета, имам въпроси, се обръщам към секретарията, към бюрото. По въпроса с командировките анализирах въпроса и във връзка с споразумението от Котону ние смятаме, че това си е чист туризъм а разходите за устен превод се поемат и от депутатите, но самия депутат не смятам, че трябва да спазва изискванията от Котуно. Не трябва ли да се спазват тези изисквания? по този начин няма да загубим доверието на обществеността, защото тези разходи са свързани в представата на хората с плаж, палми и туризъм. Тоест, ние трябва да умеем по-добре да се продаваме навън, така да се каже. И трябва а, това да бъде заличено от а, а, бюджета. Ние все пак не сме Дисниленд. Така че е, този термин ентертеймент трябва да бъде заличен от бюджета. Защото непрекъснато се обръщат към мен журналисти и питат какво, Боже мой, означава това. А вие не сте ли депутати, които работят? Така че трябва това да отпадне. Благодаря, Моника. Да, някои от бележките ви включват конкретни заключения, по-специално с а, а, номенклатурата, така да се кажем, бюджета. Сега дам думата на Саладор Гарига. Благодаря ви, господин председател. Благодаря на генералния секретар за неговото изложение. Благодаря и на заместник председателя. Отлична работа беше свършена от страна на бюрото, лично от него. Бих искал да припомня, че ние сме парламент. Парламента води дебати и произвежда закони. Така че ние трябва да отделим огромната част от разходите е, си именно на тази дейност – Така че комисиите, заседанията в пленарна зала трябва да работят по възможно най-ползотворния ефективния начин. Това трябва да бъде основната цел на бюджета на парламента. Казвам това и за бюрото, и за генералния секретар. Това е основната ни дейност достатъчни ли са средствата, с които разполага парламента или не. Нека да ви дам един пример. По инициатива на няколко депутати, uh, Wi-Fi услугите uh, обхванаха всички сгради на парламента. И то при много ниски разходи, това се осъществи и достъпа до бежичен на интернет връзка а, наистина е нещо безкрайно полезно. За всички депутати, асистенти, посетители, всички те могат да ползват този достъп. И това при много ниска себестойност, много по-ниско, ниска цена от тази, която плащахме преди това. Ето един отличен пример за рентабилност. компромисът, до който, постигна, е, който беше постигнат с участието на секретарията на бюрото, е добър по отношение на поддръжката на тези сгради, можем да отбележим добрите резултати спрямо 10-15 години по-назад, но всички тези сгради днес трябва да бъдат поддържани и цената за това трябва да бъде плащана. Както се казва, се подчертава от няколко години насам, това все пак е цената, която трябва да платим, за да имаме една устойчива политика, свързана с градния фонд. Трябва да се поемат тези разходи, които вероятно ще растат. Но това е неизбежно. Що се отнася до преводните услуги и писмения превод, това е тясно свързано с основната цел на дейността ни – да, могат да се положат усилия а, и смятам, че генералният секретар а, с а, реорганизацията на графика на заседанията ще започне да прилага това, така че службите за а, писмен превод а, да се използват оптимално, но особено важно е да. А, се запази качеството и да се повишава качеството на нашата работа, включително чрез устен превод. И трябва, разбира се, да се съобразим с една разумна цена на тези услуги. Това е много чувствителен за парламента въпрос и днес, и в бъдеще. Преминаваме през труден период, така че трябва задълбочено да реорганизираме а, командировките, пътуванията. Това не зависи обаче от нашата комисия. Но подчертаваме, че а, в сегашната ситуация не можем да продължаваме да а, плащаме тази висока цена за пътуванията, за presentación, pero con un coste muy inferior. Por tanto, no será tema para ahora, pero estén seguros de... Наистина трябва да се реорганизираме. Не мисля, че това е точно тема за днес, но бъдете спокойни. и Този въпрос ще бъде разискван още веднъж до септември месец. Още нещо, което беше споменато от госпожа Хофмайер. Много важен въпрос с свързан с информационната кампания за следващите избори. Генералният секретар също спомена тази кампания и се поставя дарение върху тези 11,4 милиона евро за кампания за популяризиране на изборите. 3,4 милиона евро за отделните партии. Както казах по-рано, ние изготвяме законодателство. Политическите групи отговарят за законодателството. Ние искаме да се проведат качествени собствени европейски избори. Нашите политически, нашите политически групи трябва да се подготвят за изборната кампания. Наистина това трябва да е институционална а, информационна кампания, но не разбирам защо а, ще трябва да, се, да получи институцията повече средства на отделните политически групи. А, мисля, че трябва да проведем качествен дебат по този въпрос. А, и накрая това, което а, вие казахте за това, че бюджетът трябва да бъде намален. 2,9% намаление преди началото на следващата финансова рамка. Може би, ако внесем малко повишение в бюджета, по този начин ние ще предопределим а, какъв дял ще имаме в следващата финансова рамка. Може би това е аргумент, който може да се използва за ОСП, за кохезионната политика, за научната развойна дейност, за административните разходи. Комисията ШУР, която работеше по бъдещата многогодишна финансова рамка, се опитваше да сложи в таван за административните разходи, така че бюджетната комисия ще продължи да защитава а, теорията, че трябва да има 1,9% повишение на бюджет. Това е много по-добре, отколкото 2,9%. И по този начин ще стигнем до защитата на това раздел 5 да е на по-низко ниво при следващата многогодишна рамка. Благодаря. Благодаря, Салвадор. Много важен проблема. Сега Джордж Лайон, заместник председател. Много благодаря, господин председател. Благодаря ви, господин генерален секретар, за вашето представяне. Две малки бележки имам. По-скоро опит за пояснение. Първият, е първата бележка е свързана с параграф 36 за ролята на парламент и подсилването на демокрацията. Тук говорим за това, че бюрото одобри през декември 2011 година нов инструмент за подсилване на демокрацията и за постигане на по-голямо сближаване. Трябва да кажа, че дейностите на парламента трябва да бъдат финансирани както трябва. Може ли да поясните какво означават тези промени и да ни дадете малко пояснение за това какво означава в правилен мащаб по отношение на финансирането? На а, на второ място споменавате а, понижението до 2013 година с 2,9%. Наистина, всъщност, ако може да поясните малко повече какво означава това във връзка с съкръщението на персонала и а, как а, с, с обвързват отделните цифри, да речем с намалението на бюджета, с намалението на персонала, който очакваме през 2013 година. Ние да първо ще обсъждаме и регламента за длъжностните лица на Европейския съюз. Благодаря следващия оратор. Thank you, chair. And thank благодаря, господин председател. Благодаря и на господин докладчика, който е положил огромни усилия да имаме само адаптация спрямо инфлацията. Но какво да кажа? Инфлация, адаптация към инфлацията във времена на криза, Дерек, това не е приемливо. Поради тази причина пресата във Великобритания е бясна заради увеличението. Това стиско увеличение е в сравнение с жертвите, които правят отделните хора в държавите членки. Бюджетът на Европейския парламент е най-вече свързан с административни цели и ние трябва да разберем разберем, че разходите на депутат са нараснали до 2,2 милиарда евро. Ми това са огромни разходи. И какво, каква е добавената стоеност, която предлагаме и която произвеждаме? за да можем да оправдаем тези разходи от 2,2 милиарда, милиарда евро. Защо се нуждаем от повишаване, за да поддържаме сгради? Ами ние си имаме бюджет за поддръжка на сгради. Защо трябва да го увеличаваме? Защо трябва да финансираме политическите партии? Ние всички сме избирани в този парламент от е, представители на националните партии. Защо тук трябва да има финансиране на отделните политически партии? Защо ни трябва дирекция по демокрацията? Защо трябва да се повишават съобщенията? Кампаниите се водят от националните партии. Ние не трябва, не се нуждаем от тази инвестиция. Е, да не говорим и за Страсбург и седалището в Страсбург. Е, там смятаме, че определено трябва да има намаляване на разходите. Тук ще спомена и някои коментари по разходите за делегациите. Дори ако разделим разходите за превод, за устен превод, въпросът е, че има делегации, които са много скъпи за накоплатеца, за един и същи накоплатец те струват много хиляди евро и това не е приемливо. Тук ние е, не произвеждаме добавена стоеност в рамките на тези стоености, така че не се изненадвайте, че пресата в Великобритания и в други страни поставя ударение върху тези въпроси. Това си е направо пилеене на пари, честно казано, истинско пилеене. Мисля, че е крайно време вече да помислим за намаляване на бюджета на Европейския парламент. Не можем да оправдаваме цифрите, които предлагаме. И призовавам тази комисия да си помисли по този въпрос. Благодаря. Да, месье Германди. Господин Германди има думата. Благодаря, господин председател. Разликата между едно малко балонче и един огромен балон е, че ако изпуснете въздух от големия балон, то той няма много да се промени. Този парламент е един огромен балон, така че не би трябвало да бъде чак толкова трудно да се намали нашия бюджет, вместо винаги да искаме той да бъде увеличен. Има едно общо изявление от докладчика на най-проевропейската група в този парламент. Аз толкова силно вярвам в европейската идея, че смятам, че трябва да бъдем критични към себе си. Това е едно общо изказване. Аз имам няколко въпроса към заместник председателя и към генералния секретар. Ако говорим за таваните, за възможните увеличения, този таван <clears throat> самоцел ли е или това е таван, който не би трябвало да се надвишава? Задавам този въпрос, защото този таван става все повече и повече нещо като цел. Ние ще повишаваме бюджета си с 2,96% вместо да се ограничаваме в повишаването, но естествено, ако а, а, ни принудят обстоятелствата, ще стигнем до тавана 2,96. Аз споделям казваното от нашия докладчик Дерек Вон и трябва да кажа, че ако следваме линията на максимално увеличаване от 2,96%, медиите ще ни разнищят, е, особено в период, когато няма економически растеж в Европейския съюз или поне в еврозоната, ние да увеличаваме бюджета си с близо 3%. Още няколко въпроса. 19,2% е, е, в раздел 5 сега, аз може би съм нов тук, но аз не разбирам а, този процент а, между институциите. Всъщност мислех, че целта е да видим какво ни е необходимо като административни а, административна помощ, а не толкова а, колкото пари ни трябват. Дали да искаме повече, защото и другите институции се разрастват или просто да кажем, ето това ни трябва. Това е моят въпрос. Още един въпрос. Ако искаме съвсем сериозно да разгледаме нашия бюджет, необходимо е да имаме оценка на бюджета от службите. Искал съм е, това и преди, но единственото, което получаваме са онези спестявания, които са подбрани от бюрото от е, общата оценка на бюджета. Но аз бих искал да получа общата оценка, за да мога да видя какъв друг подбор бихме могли да направим ние като политически групи от тази обща оценка? Поисках я и преди, сигурно е някъде по компютрите ви, сигурно не би било толкова трудно да ни я изпратите с едно а, натискане на едно копче. Общото отношение на бюрото, на гласата на бюрото е не да се търси възможност за спестяване, а по-скоро за това как да се позиционираме най-добре е, в преговорите за следващата многогодишна финансова рамка, за да можем да имаме по-силна позиция по отношение на другите институции. Естествено, това е много важен въпрос – ако разглеждате въпроса като междуинституционална битка, но не е толкова важен, ако се разглежда от гледната точка на нашата отговорност към избирателите ни. Аз след две години трябва да погледна избирателите си в очите и да им отговоря защо ни трябва този бюджет. Имам няколко бележки, разглеждайки бюджета, тъй като нямаме тази оценка, която, за която сега помолих. Имам кратки въпроси за. А, например, комисията по регионални въпроси. Ще искат петима допълнителни е, души. Това необходимо ли е? Необходимо ли ни е да ремонтираме сградата, не може ли да, за, да замразим това. Хартия, виждам, че тук разходите са намалени. А, например, вече имаме електронни комисии, но не може ли да се да се намалят разходите семинарите, симпозиумите, подготовката за новата изборна кампания, вместо да се одобрява повишение на бюджета. Аз бих искал да видя какви са плановете и какво бихме направили с парите, вместо да одобряваме просто повишаване на бюджета. И накрая, впускайки се в малко повече подробности, има една резерва от, за специални проекти от 3 милиона евро. Може би можем да кажем в тези трудни времена, ако ни трябват нови проекти, да извадим парите от бюджетите си и това можем да заличим. И накрая, господин председателю, аз съм удовлетворен от а, насоката на докладчика. Един конкретен елемент е точка 7, където се говори за независима оценка и аз я поисках миналата година. Той е заложил дата септември 2012 година. Може ли да го направим до края на август 2012, за да може да го използваме в нашия следващ бюджет за следващата година? Благодаря, уважаеми колега. Колеги, трябваше да приключим с този дебат в 4 часа. Имам още четирима записали. Ашвърс, Гъртинген, Естер. Аз закривам списъка, затварям списъка. Искам да ви помоля да бъдете кратки, защото виждам, че се повтарят въпросите. Искам да кажа, че докладчика на ваше разположение Рикшат Арсуърд има думата. Да, благодаря, господин председател. Искам да благодаря на генералния секретар, Диат и на членовете на бюрото за представянето на темата и разходите под 20%. Това е една насърчи, един насърчителен стремеж, особено предвид присъединяването на Харватия и ам, изборите след две години и а, разходите за писмени устен превод. Искам да препоръчам да се спомене едно реално замразяване в бюджета, защото иначе ще бъде много трудно да продадем в кавички този документ на широката общественост. Искам да ви предупредя, че в крайна сметка, когато се намалява бюджета непрекъснато, а, а, в, в а, и тези разходи, аз искам да ви призова към реализъм, но искам да а, ви помоля наистина да има 0% увеличение. Искам да повдигна три а, проблема. Първо, за дума на историята. Това е дебат, който е, е воден другаде, но бих искал да насърча докладчика в неговото виждане, че е изключително важно да се наложи дисциплина на разходите по тези проекти, тъй като те много лесно могат да а, излязат извън контрол. И също така мисля, че трябва да се използва съфинансиране с други институции. Съгласен съм с някои коментари, които бяха казани за, които бяха изразени за финансирането на политическите партии. Аз поставям под въпрос а, допълнителната полза на подобна мярка за а, гражданите. По въпроса за двете седалища на парламента, знам, че дебата трябва да се води другаде. Но когато говорим за разходите на парламента, ние трябва да кажем, че а, трябва поне да посочим идеята за решението за двете седалища, а, просто а, да се посочи какво ни струва, за да може и нези, които вземат това решение, да знаят колко струва то. Председателя, благодаря, господин председател Изобел Дюран. Благодаря, господин председател. На обща бележка искам да направя. Разбирам отказаното от колегите че е трудно да се е, отстояват принципите на такъв бюджет пред е, представителите на пресата, така че разбирам е, трудностите, които срещат някои колеги да отговарят на журналисти, чиято цел е да докажат, че този парламент няма никакъв смисъл. Наистина, но всичко това си има своята цена, има си разходи за превод, писмен, устен, а, и понякога а, се питаме дали а, да се, не се направи едно изследване колко струва недемокрацията и а, излизането извън Европа. Мисля, че този бюджет а, е пример за економии, които е, са реално осъществими. Да, би могло още на някои места да се засили е, това, но всъщност ние по този начин е, трябва да защитим нашата институция. Ние не Преговаряме в момента с бюрото бъдещите рамки, е, финансови рамки, които обхващат съвсем по-различни аспекти, но наистина, за да е, изпълняваме своята функция, е, трябва добре да се поясни че тези разходи са свързани с самата специфика на този транснационален парламент. Не може да се сравнява с разходите за функциониране на националните парламенти. Подчертавам отново това, че трябва да имаме критерии, така че да не се дублират някои проекти, някои функции. Нещо а, с тези пари трябва да се направи, което да представлява добавена стойност в бъдеще. Иначе това няма особен смисъл. Благодаря. Сега госпожа Гьотингер. Odnieść się do punktu 15 sprawozdania naszego kolegi Derek. Добър ден, бих искала да направя един коментар по параграф 15 в доклада. Там се говори за сградата КАД. 549 милиона евро 549 600 евро. Всъщност не разбирам наистина е, всъщност, извинявайте, обаче наистина става дума за 549 е, милиона и 600 хиляди евро. И аз просто не разбирам защо трябва е, да се дават такива пари. Сградата струва 800 милиона евро. Това е цената на сградата. Поне това е информацията, която аз имам. Така че наистина съм силно изненадана че нямаме допълнителни обяснения в текста в линея 15, в параграф 15. И също така, от параграф 8 скачаме, т.е. до четвърти скачаме на 8, т.е. като че ли има някакви липсващи данни. 2000 функционери, служители работят в Люксембург и много от тях пътуват защото те трябва да присъстват в различните седалища на парламента и почти всяка седмица трябва да пътуват от Люксембург до Брюксел или до Страсбург. И тук не говорим за договорите, по-скоро говорим за а, протокола така че бихме могли а, да направим огромни спестявания, ако всички хора са съсредоточени тук в Брюксел. Това не е толкова лесно, защото пък а, много хора притежават апартаменти тук или в Страсбург. А, най-високо поставените служители имат кабинети в трите различни седалища, в които се работи и в Люксембург, и в Страсбург, и в Брюксел. И наистина това е много сериозен проблем, на който трябва да се намери решение. Е, така, това беше един от проблемите. Тоест, тук говорим за този проект КАД, и трябва да попитам генералния секретариат, секретар, защо тази толкова важна информация не е известна на комисията по бюджет, защо не е предоставена на бюджетната комисия. Членовете на бюрото разполагат с информацията, но тази информация е конфиденциална, така че не бих могла да я коментирам. Но може би бюджетната комисия трябва да получи тази информация за сградата КАД с сградата е Конрад Аденауър. Тази сграда ни струва поне 800 милиона евро и в същото време не е потвърдена цената, защото в крайна сметка не е ясно колко ще ни излезе в крайна сметка. Господин председателю, благодаря, че ми давате думата. Ще бъда кратка. Ще подкрепя казаното от Изабел Дюран. Понякога наистина съм силно впечатлена от а, това, което се говори тук и а, какъв е имиджа, с който се ползваме, защото подкрепяме тези пътувания. Някои от държавите членки са убедени в това. Говори се каква е отговорността ни пред избирателите, каква е нашата добавена стойност. Ние чуваме това, защото имаме тясна връзка с нас, хората, които са гласували за нас. И от една страна е съвета със средства на държавите членки, комисията с чиновниците си, а когато се опре до бюджета на парламента, се крием под масата а, и се червим пред а, представителите на пресата. А ние вярваме ли наистина в това, което правим? Трябва да си отстояваме бюджета или и ние трябва да кажем, няма полза и никакъв смисъл от всички това. Това наистина е шокиращо за мен. А, още един въпрос имам към а, директора, заместник-председателите. По отношение на устния превод, много се говори за тези съкръщения, свивания на бюджета – не може ли обективна оценка да се направи? Да, да се каже, на свили сме разходите, обаче качеството на устния превод и на контакта между парламентаристите не е спаднало. Наистина много ме шокират тези популистки приказки. Благодаря ви, господин председател. Моля, не се извинявайте за това, че взимате думата, драга колега. Парламентариста, както това личи от името му, говори и трябва да говори. Е, да, доста време отделихме на тази тема, но си заслужаваше. Сега ще дам думата на е, генералния секретар да отговори, след това може и би евентуално писменно да се дадат е, по-подробни е, отговори. Господин генерал секретар, имате думата. Благодаря много. Първо, госпожо Умайер, благодаря ви за подкрепата, която изказахте по отношение на устния превод. Доколкото разбирам, имате въпроси по финансирането на информационната кампания и ЕМАС. Съгласна сте с видеоконференциите, с този вариант. И ако можем да бъдем по-прецизни при формулирането на отделните пера. Всъщност, само в английската версия има ентертеймент. В френската версия не е така. Няма такъв термин. Става дума за представителни разходи, така че може просто да се коригира превода. Политиката за устойчиво управление на сградния фонд и придобиване на нови сгради – Всъщност в тази сфера можем да постигнем значителни економии. На времето бюджетната комисия осъществи, готви такава политика. Писмени основния превод се рационализират без да се накърнява езиковото многообразие – Отбелязваме си и промени в системата на командировките и постигане по-добър баланс между отделните групи. Подчерта се и това да се премине към 1,9, а не 2,9% увеличение на бюджета. за подкрепата на развитието на демокрацията. Всъщност какво правим? Групираме няколко звена, които до този момент бяха разпръснати в различни генерални дирекции едно бюро за подкрепа на парламент, демократичния парламентаризъм, който звено беше в една секция, както и звеното, което отговаря за Балканите. Също сега всичките тези звена се обединяват под една обща шапка – без да се увеличават разходите от това а, прекрояване. Тоест двойна-тройна економия, което е в сила и за дейността в Северна Африка. Там няма никакъв допълнителни средства предвидени. По отношение на новите бройки през 2013 година и свиването на щата в бъдеще Комисията е, предложи в бъдеще да се постигне съкрещаване от 5% приблизително е, броя на сътрудниците, но това все още е предмет на обсъждания. Трябва междуинституционално споразумение да се постигне така че все още няма споразумение по този въпрос, няма постигнато споразумение. И това няма да доведе до промяна на правилника за служителите. Става дума за период след този, който е предвиден тук. И това не противоречи на сегашната ситуация. Трябва да се компенсира увеличаването на работното време. От 37,5 се преминава на 40 часа работна седмица, така че би било логично да се увеличат съответно и възнагражденията на хората. Госпожа Андреасен е, спомена за 2 милиарда и 2, а ние тук 2,7 предвиждаме, 1,7 милиарда. Защо да се инвестира повече в поддръжката? Трябва, това се налага, защото си спомняте случая с падналия таван. Пленарна зала в Страсбург. Така че трябваше да се преразгледа състоянието на всички сгради, защото те стареят все по-бързо и не можем да си позволяваме никакъв риск. И господин Ашкрофт, аз наистина ви благодаря за вашата бележка. Не трябва тук да пестим а, и да се излагаме на рискове. Що се отнася до инфлацията, в Брюксел и в Люксембург инфлацията е над 3% и договорите, сключени с подизпълнители, бяха съответно съобразени с процента на инфлацията. Така че ако предложението 2,9%, това са реални измерения. И всъщност това представлява е, намаля, намаление спрямо реалните разходи. По въпроса за 20% откъде идват те, става дума за разпределение между институциите. Е, през 1988 година на председателски съвет беше решено това. Не става дума за таван, а обща цел. За обща цел с възможност през е, някои е, години с е, извънредни събития, като присъединяването на нова държава членка или въвеждането на нов статут на депутатите, да се надхвърлят тези 20%. Това споразумение също от 1988 година насам. И ще има значителни инвестиции именно при поддръжката на сградния фонд, не трябва да забравяме и новата държава членка, която ще бъде прията. И въпреки преразпределението в рамките на бюджета, ние не спазваме това старо правило. А при тази трудна ситуация, наистина много държави членки – се сблъскват с действителни трудности. Така че това е мярката, която трябва да се приложи. По отношение на ремонтната дейност в Брюксел, благодаря ви за подкрепата на и комитета наистина всички комисии трябва да бъдат обхванати от тази реформа, но трябва да се промени самия начин на мислене. Тряб, не трябва да забравяме и хартияните носители. Трябва да се покаже, че дори политиците са готови да се откажат от хартията и да преминат към компютри и таблети и секретарията да не бъде принуждаван всичко да а, отпечатва на хартия. Тогава наистина ще се постигнат реални економии. А, имаше предложение за осъществяване на оценка на бюджета с оглед на други а, възможности за спестяване. Съгласен съм с това. Господин Ашвард подчерта усилията, които сме полагали. Каза, че има споразумение за дома, музея на европейската история. Но по отношение на решенията това не е в нашите компетенции. Госпожа Дюран подчерта, че не става дума за тактическа позиция, по-добра по-добро програмиране, но всъщност предложението от 2, за 2013 година, което ще бъде основа за 2014 година, не трябва да надхвърляме тези 20%, да останем под тях. А 350 милиона евро спестявания предвижда комисията. През 2014 година оставаме под тези 20%. И приемаме косвено, че административните разходи е, hat... Е, ще се свият с 300 милиона от 2014 година. Стана дума и за служителите в Люксембург. Често се забравя това, защото живота ни предимно в Брюксел протича. А всъщност Люксембург по силата на договорите е седалище на а, служителите на парламента. И преди няколко години имаше дело по този въпрос. Така че половината от нашите служители трябва да бъдат установени в Люксембург. Действително, те живеят и работят там трайно са установени в Люксембург. А по отношение на сградата Аденауер, имаш, винаги данните се предоставят на бюджетната комисия и ако не се лъжа, именно тази комисия през 2006 година взе решение за сградата Аденауер. По отношение на евентуалното свиване на дейността, устен превод. Но дали става дума за писмен или устен превод, става дума за е, осигуряване на същите услуги, но по-добро управление, чрез по-добра организация на разходите за тези услуги. Благодарение на това свихме е, бройките 93 писмен превод както и в Генерална дирекция Остен превод. Тоест, има определен прак, производителност, всички езикови звена трябва да ги спазват тези изисквания защото в някои от звената имаше по-малък брой преведени страници, а, или по-малко часове устен превод. А сега, чрез новата организация, се установява по-добра организация и се спестяват средства, защото ние можем да си позволим превод на 23 езика и това може устойчиво да се гарантира само при ефективна организация и добра натовареност. За устните преводачи трябва да реорганизираме броя на заседанията и именно за това аз благодаря на депутатите, а, така че да организират а, посещенията, когато се разполага с повече преводачи. Благодаря ви много, господин генерален секретар, казва председателят. Да, по отношение на хартиния носител, всички администрации и всички фирми в света а, са установили, че преминаването към а, а, дигиталното е, електронните възможности. Всъщност това не доведе до намаляване на хартията, на използваната хартия, защото е по лесно да се чете документа на хартия, а не по мобилния телефон. Що се отнася до а, тавана в Страсбург? да, тръгна този е, колегата, която зададе въпроса. Тя колкото повече пада тавана, толкова повече се радва. Но е, това е шега. Един коментар от докладчика, съвсем набързичко, защото доста закъснях. Наистина съвсем накратко ще се изкажа, защото повечето въпроси бяха от така получиха своя отговор генералния секретар. Останаха някои въпроси. Напълно съм съгласен с Моника и Салвадор за използването на новите технологии. Това е начин да спестяваме разходи. Именно това е моето предложение в параграф 11. Но също така това е начин да се подобри ефикасността на работата на депутатите и на целия парламент. Вие споменахте бежичния интернет, така че това е изключително важно. Някои въпроси, които бяха поставени от Ричард. Сега, всички въпроси, които са разгледани в докладите, та сме уточнили, че трябва да се придържаме към първоначалните предварителните изчисления и също така трябва да разгледаме въпроса с съфинансирането, защото господин Барозо каза, че комисията ще направи вноска и трябва да ги попитаме колко ще дадат те за режийните разходи, а също така и за разходите по поддръжка. В насоките а, имаше едно изменение, което а, беше а, прието. А, Мартин, както а, казахте, си тръгна, но ние трябва да поддържаме своите усилия, да поддържаме разходите колкото е възможно по-низки. Това е нещо, с което ние сме съгласни и бюрото е съгласно. Споменахме първоначално цифрата, която а, беше свързана с увеличението на бюджета от 2,96% и вече а, чухме а, всички предложения, така че а, може би трябва да намалим малко повишението на бюджета до 2,9%. Мисля, че ние бихме могли да обединим своите усилия да постигнем тази цифра. Благодаря на заместник-председателите, на генералния секретар, на докладчика. Ще продължим в същия дух. На 6 март за заседанието пред съгласуване на мненията. Не знам дали аз ще съм тук, че имам пътуване до Брюксел. На 8 март отново ще проведем съвместна дискусия, ще можем да отдадем отговор на въпросите, на които не беше даден такъв. Е, измененията имат крайен срок 9 март. И е, на 12 март ще приемем е, текста, след това на 13 март съгласуван заседанието за съгласуване на становищата на 21 март е следващото заседание, когато ще приемем окончателно текста и на втората мартенска сесия ще приемем в пленарна зала текста. Сега, директно ви призовавам да преминем към последната част от гласуването. Имаме трансфери, тъй като Франческа Балцани не е тук но ми казват, че Георанфен може пък да е замести, така че имате думата по трансферите, десета точка. Е, е, е, Има два трансфера, които са представени. Първия се отнася за подготвителните дейности за Атлантическата стратегия на Европейския съюз. Там бихме искали това да бъде прехвърлено в друга бюджетна линия. Франческа Балзани ми каза, че тя е против този трансфер, защото тя смята, че това ще промени а, целта на подготвителните действия действия, тъй като те имат друго приложно поле, не само за морската политика, по-скоро един макрорегионален подход за регионалното сътрудничество. И тя смята, че целта на подготвителните действия е онова, което предлага комисията. Тя предлага да се подхвърли. Домени Крикер поиска думата за да потвърди, че той би че това, тя би трябвало да бъде е, отхвърлена по същата причина, тъй като се променя целта. Аз подкрепям същото се отнася и за Ласло и за Джовани, така че кой е против този трансфер? Кой е за тогава? Никой. Въздържали се? Добре. Отхвърля се единодушно и ще е, предадем е, резултата на Комисията по регионално развитие. Да, другото се отнася за споразумението за риболова. Става дума за едно техническо предложение споразумение за риболов с Мозамбик. Трябва да започнем да финансираме това споразумение, за да може европейските рибари да започнат да ловят риба колкото е възможно по-скоро. Тук няма нищо политически противоречиво. Става дума за а, технически въпрос одобряваме. Да, това е споразумението с Мозамбик. Мозамбик няма а, обща граница с Сахара. Добре. Кой е за този трансфер? Благодаря. Против? Няма. Въздържали се. Приема се с единодушие. Поздравление на Йоран за неговата е, ефикасно. Сега преминаваме към един друг е, трансфер. Тук става дума за бюджета на другите институции. Жозе Мануел Фернандо, благодаря, господин председател. Предлагам един, а, е, благо, един положителен вод а, по това изменение на бюджета, тъй като това вече е предвидено и винаги се поставя въпроса, че за обменния курс евро-долар и това трябва да се отчете в този трансфер. Предлагам да се гласува за. Председателя, благодаря. Въпросът е технически. Кой е за? Благодаря. Кой е против? Не виждам. Въздържали се. Приема се единодушно. Поздравление на докладчика. И така, няма повече трансфери. преключихме с гласуването и така вече можем да минем към точка 7. Това е представянето на проект за коригиран бюджет номер 1. Франческа няма. Няма. Не е спешно а, да се занимаваме с тази тема, може да я прехвърлим за друго заседание. А, всъщност тук става въпрос само за едно техническо е, е технически, техническа корекция, доколкото разбирам, става дума само за едно техническо приспособяване на това на, на този документ, така че може да го приемем. Тук няма да гласуваме. Просто едно представяне. Когато получихме текста, ние дадохме инструкции на нашите сътрудници да проверят, че това е, предложение точно отговаря на гласуването през декември. Вие си спомняте, че споразумението, което беше получено по време на триолог, доведе до едно решение на малцинството в съвета. Ние включихме това в нашата резолюция по време на гласуването на бюджета през декември и по гласуването за междуинституционалното е, споразумение и ние а, посочихме какво е тълкуването, което ние правим и Йоран ни потвърждава, че предложението на Европейската комисия отразява добре тълкуването на парламента, а не само на някои държави. Добре, така, тъй като Йоран имаше думата и той знае как да говори бързо и добре, Извинявайте, казва председателя. Ще дам думата на а, а, Йоран и тъй като Джордж иска да ни предложи своя проект доклад за регламента за служителите, а, Джордж, имаш думата. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, съвсем накратко искам да представя моето становище – за новия регламент за длъжностните лица и е, всъщност водещата комисия, комисията по правни въпроси, ние имаме становище. Искам само да засегна някои основни пунктове, представени от комисията и някои промени. Има намаление на служители с около 5% до 2018 година. Това е не предвижда задължително, задължително освобождаване от работа. Тук има едно а, увеличаване на индексирането на заплащането на служителите и на а, евродепутатите. А, също така солидарните от отчисления, които се повишават от 5,5 на 6%, повишаване на възрастта за пенсиониране до 65 години, за да може онези, които искат да работят, да работят и до 67 годишна възраст, ако искат. Повишаване на, на работната седмица вместо 37-40 часа. Това, което беше казано от генералния секретар, и което говорихме, намаляване на годишните пътувания от 6 на 3 дни годишно, нова структура, която дава възможност на лица на договор да работят максимално 6 години. Една от най-големите промени е да се създаде една нова а, група за а, служителите, изпълняващи секретарски функции. Това е част от общото предложение, според мен. Изложил съм контекста, вече сме обсъждали темата в, този, в нашата комисия, необходимостта от спестяване на средства, ограниченията на бюджета и необходимостта Европа и институциите на Европейския съюз да поемат своя дял от бремето и аз мисля, че в тази връзка предложението на комисията, което беше обект на а, социален диалог, а, е насочено към консолидирането на публичните финанси в държавите членки. мисля, че е важно да се подчертая, че промените би трябвало да се основават на някои основни принципи, например качеството на услугите, географски баланси и така нататък. Всичко това е много важно. Основната реформа, както казах, е основана на реформите, които въвеждат значими промени в а, а, държавните служители в длъжностните лица. Предвижда се една промяна в бюджета с 5 милиарда до 2020 година, с 1 милиард спестени средства през следващата многогодишна рамка не би трябвало да се пренебрегнат задълженията на бюджетната комисия. Водещата комисия е юридическата, но тя но се отчитат важните прерогативи и пълномощия на комисията по бюджета. И това е отразено в доклада на Комисията по правните въпроси. Измененията са насочени а, към открояване на правомощията на Комисията по бюджета. Проведох а, обсъждане с Дагмар, докладчика от Комисията по а, правни въпроси. Измененията, които тя предлага, следва да се разглеждат а, в контекста на бюджетното разпределяне така че, ако се направят някои промени, ние би трябвало да бъдем сезирани и да се направи консултации с нас. И последно нещо, което искам да посоча, е свързано с графика. Ние а, трябва да приключим документа в но ако не се постигне споразумение до края на 2012 година, може би ще се увеличи с 2,5% възнаграждението на всички, а, което наистина ще бъде много жалко. Така че ние бихме желали да направим така, че да постигнем споразумение преди това. Трябва обаче да отчетем, че съвета има много а, силни идеи, твърди идеи по този въпрос. Те смятат, че комисията не е направила достатъчни промени и намаления. Би трябвало да се постигне споразумение с съвета до края на 2012 година. И с тези бележки, господин председателю, аз бих искал да чуя какво мисля докладчиците в Сянка, с които очаквам да работя в тясно сътрудничество по компромисните изменения. Председателя, благодаря. Сидони има думата. Благодаря. Бих желала да приветствам проекто становището ви. Мисля, че то добре отразява нашето обсъждането. And, um, what I appreciate in your text is that you take good care of... Това, което ми харесва във вашия текст е, че вие добре отразявате отговорностите на бюджетната комисия във връзка с длъжностите лица в институциите. Трябва наистина да имаме възможност да изразим нашето становище по тези въпроси. Това е правилно отразено във вашето становище. Някои от въпросите обаче, които повдигнах преди, не са отразени в текста. Аз не съм изненадана. Проведохме един добър диалог преди да бъде публикуван вашия текст и аз съм още повече насърчена да внасям изменения във вашето проекто становище и аз смятам, че нашата роля като бюджетна комисия е да направим така, че е, да изменим, ако е възможно, новия регламент за длъжностните лица, за да или правилника за длъжностните лица, за да осигурим добри услуги, услуги на разумна цена. Не е нужно само да се говори за спестяване. И връщайки се към вашия текст, е, приветствам факта, че вие сте взели предвид това, което аз казах за възнаградяване на компетентността. Спомням си какво каза Лен, колко е трудно да се награждават хората, но това не значи, че трябва да се отказваме. И искам да посоча някои от измененията, които съм подготвила и някои въпроси, които бих желала да намерят място във вашето становище с подкрепата на нашата комисия. Мисля, че а, автоматичните повишения на длъжностите лица а, на всеки две години не е правилно и е скъпо. Мисля, че трябва периода да бъде на всеки три години. Това са е по-високите степени за длъжностни лица, които всъщност на високи позиции, но не на управленски позиции. И още нещо, което не е включено, е връзката с, географския баланс в службите. Тук се говори баланс на глава от населението. Тук просто се преброяват хората, но не се прави разбивка а, на м, позициите, на които а, се а, ангажират хората. Това трябва да се има предвид за длъжностите лица и а, аз бих предложила едно изменение в този смисъл. И в заключение, мисля, че във вашия проект текст очертавате ограниченията и отговорностите на нашата комисия във връзка с длъжностите лица и мисля, че трябва да се насочи повече внимание върху резултатите, понякога върху стагнацията и върху географския баланс, като се отчитат не само бройките на хората, но и позициите, които те заемат в а, а, иерархията. Много ви благодаря, господин председател. Поздравявам господин Лайън за неговия доклад. Съгласна съм с Сидония, че би трябвало да се запази баланса в двете посоки, но това не трябва да излиза извън правомощията на бюджетната комисия. Но в същото време не трябва да се споменава риска, че ако свръхрегулираме, ще пропусне възможностите си за в бъдеще да, да работим по други документи по същата тема. Тук не поставяме препятствия пред никакви други документи. Това е нещо много важно, което трябва да споменем, така че поздравления за свършената работа. Съгласни сме с предложенията, които правите. Мислим, че някои от допълненията ние ще отделя малко повече време по тях. Определено означават и показват ясно, че има необходимост от разглеждане на правилника за длъжностните лица. Виждаме какво става с, с отчисленията и ние сме съгласни с вас, че времето е много ограничено и преди края на годината трябва да приключим с регламента, но също така не трябва да забравяме отчисленията за солидарност – трябва да знаем къде се насочват тези средства, къде отиват тези а, пари. Не искаме още от самото начало да заделяме тези пари за определени средства, но просто трябва да гарантираме, че във всеки един от нашите документи присъства определена доза солидарност. Трябва да се отчитат онези лица, които са пострадали най-много от кризата и тези средства трябва да отидат в проекти за създаване на работни места и растеж за в бъдеще. Много е важно това. Както казах, не искаме да имаме гарантирани бюджети за някакви определени цели, но ние трябва да изпратим правилни послания към отнези, които са изгубили работата си или са в опасност да загубят работата си това е много важно за европейците. Това е едно политическо послание, което искаме да запазим и в този законодателен текст. И след това, мисля, че това, което бихме искали, аз също съм от нова държава членка и мисля, че не става толкова въпрос за нашата комисия, но би трябвало да се спомене, че не само наемането на хора, трябва да бъде коректно и правилно, но също така и повишението на служители трябва да бъде в същия дух. И в първоначалния текст се казва, че принципа на равенство ще се прилага, ако мислим сериозно като членове на парламента за равни права за всички, в този случай ще трябва да бъде това задължително за всички нас, а не просто една възможност, която да съществува за в бъдеще. Тоест, тук текста ще трябва да претърпи редакция, да бъде подобрен. Но иначе докладът е отличен и поздравления. Мерси, Едит. Э, благодаря, Едит, госпожа Вира. Благодаря, господин председател. Благодаря за това, което беше изложено. Искам да подчертая два аспекта. Първият е свързан с прибирането от дома и командировките, да, днес само за няколко часа се прекусява цяла Европа е, и мисля, че тук могат доста да бъдат свити разходите. На второ място, това, което чета тук, е, е, предложението създава някакъв проблем за социална е, справедливост, защото е, не се третират по един и същи начин е, държавните служителите, които са на различни нива, най-низките, на най-високите степени. Не се, раз... разпределението не е справедливо. Това може да се компенсира с по-голяма солидарност така че е, всеки е, това да бъде съобразено с съответната заплата на лицето. Но не знам коя комисия е по-компетентна по тази тема, ние или Юри. Това бяха просто няколко бележки и най-вече въпроса със социалната справедливост по отношение на различните служители. Благодаря ви. Много благодаря. Много малко бях изненадана, защото очаквах повече от докладчика от бюджетната комисия. аз ще подкрепя някои изменения, други ще внеса. Сега ще обясня моите изменения. в проекто текста Виждаме, че това ще бъде най-големия социален проект, който е стартиран в Европейския съюз което означава, че ще може да се включат и текстове във връзка с гъвкавото работно време. Възможно е в правилника за длъжностните лица да се въведе повишение на дните. Виждаме и подобрения, които са въведени след 2007 година, така че наистина ще видим какво ще бъде въздействието върху цялостната ни работа. Също така и едно предупреждение, една молба за подкрепа за идеята за това да се ограничи допълнителното работно време и следователно да се намали сумата на компенсациите и обещетенията, които се плащат. Защото за миналата година имаме 100 000 от дни, които са изработени допълнително. По този начин това означава 530 допълнителни щатни служители. Тоест, ако имаме такова допълнително работно време, непрекъснато ще трябва да внимаваме за тези допълнителни разходи. И аз за, за това съм внесла тези изменения, за да можем да ограничим ефекта от това, което ще се случи, ако продължават нещата да се развиват по този начин. А също така, за всички от тези, които се притесняват а, за външната служба, служба за дейности, да не се притесняват. В момента а, няма даже достатъчно персонал, но ако погледнете допълнителните разходи за отпуски и така нататък, виждаме, че стигаме до 10-12 седмици отпуска годишно. И ако допълнително се сложи и гъвкавото работно време, това означава 6 седмици и ако се вземе положението, конкретното положение в съответната страна, може да се стигне до 5 допълнителни седмици. И това е а, един огромен брой от 11 седмици. И тук много трябва да внимаваме и да гарантираме, че а, службата за външни дейности ще а, може да продължава да функционира. Много трябва да внимаваме за начина по който действа именно тази служба и именно начина по който работят служителите зависи, определя дали службата ще може да функционира както трябва или не. И затова искам вашата подкрепа и тук това ще бъде много голяма тема по време на кампанията за следващия Европейски парламент, защото никой, който не е част от тази институция, не разбира какво означава целият този процес. Много е важно, когато говорим за солидарност, да не тръгнем в погрешен път. По тази причина ще подам изменения в Комисията по бюджетен контрол. Там съм докладчик в Сянка, помагам при изготвянето на проекто становище. Надявам се, че документът ще бъде наличен на всички езици и ще стане ясно каква работа сме свършили в момента по правилника за длъжностните лица и условията на работа. И се надявам да стане наясно как публичните служби на Европейския съюз могат да функционират по-ефикасно. моля ви да разгледате всички тези изменения, целият този текст, за да стане ясно защо ги внасям. Но е много важно да се възползваме от тази реформа на правилника за длъжностните лица, защото няма да имаме такава възможност следващите 7-8 години. Разочарована съм от предложението на Европейската комисия защото те всъщност трябва да решат някои от, от основните проблеми. Винаги имаме проблеми, които трябва да се решават с профсъюзите. Има голяма бюрокрация. В човешки ресурси, да речем, говоря, работят много а, хора, много наети лица, но никой нищо не прави по този въпрос, така че е много важно ние да се справим с този проблем. Важно е да се подават изменения. Знам, че се подават изменения и в Комисията по правните въпроси. Е, Благодаря, Инге. Добре разбрахме какво искаш да ни кажеш ще бъде отразено в някои изменения. Така, господин докладчик, да приключим с тази тема. А, извинете, Естель. След това с докладчика ще се изкаже. Е, крайният срок за измененията е 1 март, след два дни. Господин председател, един въпрос бях задала по отношение на участието на представители на работниците в тези преговори. Казахте, че ще ми дадете писмен отговор. Аз такъв не съм получила. Наистина, по какъв начин са участвали в тези преговори служителите, работещите? Ако може да ми дадете такъв отговор. Bien, monsieur le rapporteur. Господин докладчик, имате дума. Много благодаря, господин председател. Най-напред благодаря за всички, които се изказаха днес. Обещавам, че ще работя с докладчиците в Сянка по проекто измененията, които са подадени, за така че да стигнем до проекто компромисни изменения. Виждам и измененията на госпожа Гризел, които изчетох и определено смятам, че са добри и се радвам, че тя ги е подала в тази комисия. Що се отнася до последния въпрос, благодаря на комисията, но мисля, че отговорих на всичко, което беше направено като коментар, господин председател. Благодаря, господин е, докладчик. Да, да отговоря на Естел. Има процедура, по която се осъществява това сътрудничество, но ще ви дадем всички, цялата информация. Така че предлагам сега да приключим е, с е, тази тема. Първи март, както казах, крайен срок за измененията ще се гласува на 22 март в комисия. И така, последна точка от нашия дневен ред. Е, свързано е темата с доклада на Георан Ферм, финансовата помощ на общността в областта на трансевропейските транспортни и енергийни мрежи. Георан, Думата имаш. Uh, благодаря. Това е един много, едно много сложно заглавие, свързано с проектните облигации. Най-напред имахме голямо сътрудничество през последните няколко седмици, обменяхме активно мнение по въпроса и наистина благодаря за работата с Европейската комисия, с Диджимов, с други генерални дирекции, с генерална дирекция Тран, защото се опитахме да изясним много специализираните аспекти на това предложение заедно с комисията комисията. Скоро ще организираме и среща с докладчиците в Сянка. Много скоро ще ви поканя на това заседание. Да се надяваме, че то ще бъде следващата седмица. Идеята е да изготвим проект от текст, който да е готов в рамките на две седмици, нещо такова. Ясно е, че сме пояснили редица въпроси, които предизвикват непрекъснато главоболия но въпросът е, че с това предложение не влизаме в никакви рискове за бюджета и това, което сме включили в отделните бюджетни редове. Там всичко е много ясно. Но това, което искам да споделя с вас е мнението на двете най-важни комисии. Получили сме проекто становища от Тран и от ИТРЕ. Комисията по транспорт, комисията по, околн... по, извинете, по промишленост. И любопитно е, че и в двете комисии имаме докладчици на НЕП. И двамата са тук. Денис и Салвадор. И двете комисии, и в Тран, и в Итре, и са представени от докладчици от ТНП. Обаче посланията им са доста различни. И затова малко се чудя какво ще стане в групата на НП. Защото господин Канчан, италианец от Тран, е много критично настроен към предложението на комисията, защото според него той е твърде предпазливо. Според него трябва да имаме нещо много по-драстично, което се връща до първоначалната идея за еврооблигации, за модела на еврооблигации, в който самия съюз се ангажира с имитирането на облигации, с тяхното предлагане на пазара и също така е много важно да има и е, рисков капитал. Това е предложението на господин Камчен от Транс. Сега представителя на комисията и Третан подхода е много по-предпазлив. Докладчика смята, че комисията отива прекалено далече че не искаме да а, предопределяме никакви резултати от тази последна фаза, докато всичко не се оцени, докладва, отчете и не искаме да предопределим нищо, що се отнася до финансовите инструменти за следващата многолична финансова рамка или за различните инструменти. Наистина той иска въпроса да остане напълно отворен, докато не направим пълна оценка. Това са два напълно различни подхода. Но в същото време се надявам, че ще успеем да помирим тези два а, различни подхода. Но имаме някои трудни моменти. Най-трудният е свързан с времето. Що се отнася до фазата на изпитване, тя трябва да започне много-много скоро, ако получим някакви резултати до края на тази финансова рамка ще е възможно резултатите от изпитванията да бъдат взети предвид, когато обсъждаме следващата финансова рамка, когато говорим за инструмента Connecting Europe и ние трябва да бързаме. Това означава, че ще се натъкнем на проблеми, когато получаваме реални отзиви от проектите, които ще се приемат. И това е един от проблемите, който трябва да изчистим. Що се отнася до мнението на ИТРЕ, там имаме голяма критичност към факта, че финансирането на проекто облигациите ще бъде само за проекти, които са довършени, но се нуждаят от рефинансиране и за проекти, които те първа ще започват. Тоест, това са проекти, които са добре изготвени. Вярно е. Но тук, това, тук става дума само за фазата на изпитване. Защото иначе няма да имаме никаква възможност да, да приключим фазата на изпитване на време. Що се отнася до по-постоянните фази, разбира се, в този случай и други проекти ще бъдат допустими и това е изключително важно. ИТРЕ е също така много критично настроена към а, идеята. Не смятам, че комисията, му докладчик е много критичен и иска да бъде много стриктен, що се отнася до тази фаза и за това, че еврооблигациите не трябва да се е, разпространяват към други отрасли, освен от тези, които са одобрени, като тук се включват енергетиката, околната среда. Що се отнася до други проекти, които са извън мрежите за възобновявите източници, също биха могли да бъдат интересни и се заслужават да бъдат разгледани. Също така сме напълно съгласни всички комисии и всички докладчици за необходимостта от прецизно отчитане пред от Европейския парламент за това, което става. Тук не става дума за намеса на по-техническо ниво, а по-скоро трябва да сме добре информирани за това какво се случва. Така че по-скоро искаме да се отчитам, да се прави отчет на 6 месеца, два пъти годишно, за да видим как се развиват тези проекти. И тре също така много ясно изтъква и мисля, че това е правилно, че трябва да гарантираме, че наистина това финансиране е допълнително, че то не замества нито финансирането от частния пазар, нито инвестициите от държавите членки. Доста ясно е, че трябва да поясним именно това. От друга страна, разбира се, много от тези проекти ще имат много комплексно финансиране, което ще включва национално, частно и европейско европейско финансиране. Най-важното е да доизясним, че проектите трябва да имат ясно, ясна добавена стоеност за Европейския съюз и мисля, че това е от изключително значение. Това са най-важните моменти, които се изтъкват от докладчиците от тези две комисии на този етап. По отношение на времевия график, както казах, ще се опитаме да проведем заседание на докладчиците в Сянка следващата седмица. Трябва да се изпрати текста за превод на 30 март. След това ще има края срок за подаване на изменения. Не смятам, че ще има някакви проблеми с това, защото имаме над един месец 3 април е първоначалната дата за подаване на изменения. След това, ако искаме, ако получим одобрение от комисията, ще се опитаме да преминем през първо четене, за да можем да приключим цялата процедура преди лятната вакансия и се надявам да гласуваме в пленарна зала през юли. Е, Едит Херцог. Едит Херцог. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко, аз съм докладчив, докладчик в Сянка по същия този доклад и според мен наистина е много важно да разберем следното. Ако погледнем документите от нашата комисия по отношение на енергетиката и прочетем пътната карта за 2050 година, ще видим, че едно от основните предизвикателства е как да модернизираме инфраструктурата и как да накараме инвеститорите да усетят къде трябва да вървят по отношение на изграждането на инфраструктура. И според мен наистина е много по-важно да видим как да стигнем до там а, и да се възползваме от възможностите, предоставени от тези пилотни проекти, за да стигнем до други проекти, които да са много по-важни. Това е значимо от гледна точка на бюджетната процедура, защото в крайна сметка става дума за модернизиране на далекосъобщенията и на енергетиката за целия Европейски съюз. Според мен е от интерес на парламента тези пилотни проекти да получат одобрение и в много кратък срок да видим дали те работят или не. Следователно, трябва да разберем по-добре какво иска да постигнат колегите от ЕНП, когато става дума за комплексната работа в тези комисии. Но ние в комисията ИТРЕ, социалистите и демократите и тук, комисията по бюджети ще работим за това пилотните проекти да бъдат успешни и да водят до резултат за следващата многогодишна рамка. И за нас трябва да е пределно ясно, че проектите трябва да излязат по-скоро тази пилотна фаза, трябва да видим как за толкова кратко време целият проект за проектните облигации ще се развие, ще доведе до добри резултати. Трябва да се лишим от тези проекти, които няма да са жизнеспособни в пазарните условия Наистина това е допълнително финансиране. Трябва да се набере критичната маса, за да се постигне модернизация на инфраструктурата, т.е. да започне най-накрая модернизацията на инфраструктурата, защото това, което сме пробвали до този момент, не е довело до добри резултати. Благодаря. Благодаря, Едит. Сега е Пе. Инге Гресле има думата. Прекрасни думи, Наля. Изобщо нямаше, нямах намерение да говоря за НП. Но факт, че аз отговарям за бюджетния контрол и говорихме за финансовите инструменти, именно с надеждата най-сетне да се постигне споразумение с Европейската комисия и мога да кажа неща, които да представляват интерес за вас. Тръгнахме от предложение на Европейската комисия от три изречения, в което се каза, че всичко ще се извърши чрез делегирани актове, а сега стигаме до 4-5 страници основни правила, които трябва в крайна сметка, по които трябва да се преговаря с комисията. Така иначе нещата върват в правилна посока и всички тези финансови инструменти трябва да бъдат ясно представени за всички нас. И е, водещите комисии да бъдат консултирани, да кажат своята тежка дума. Европейската комисия наистина направи огромна крачка напред, е, защото е, това, което става е, че всяка генерална дирекция управлява собствените си средства по свои собствени правила. Говорих с господин Местат, който ни каза да и, с, с, съобразим нашите разпоредби, но да не избояват прекалено много правилата. И е, за да разрешим това затруднение, е, не е ли възможно да искаме от всеки фонд е, със съответната бюджетна линия, по която се превеждат първоначалните средства и може да се консултираме с експертите по определените фондове защото ни е, трябва опит, такъв все още не разполагаме и е трудно е, да изготвим правилата за прилагането на тези инструменти. Защото трябва да се направи е, огромен срок, защото програмите са многобройни и е особено важно правилно да се управляват тези проекти. И тази бюджетна линия да бъде отправната точка, чрез нея всичко да се управлява. Защото не трябва да се стига до някакъв данъчен рай или нещо подобно. Смятам, че колегата Лайнен, който също е економист, е, има критичен поглед към нещата е, и даже необходими са тези е, финансови инструменти, но един професор каза, че няма да можем да запазим този общ поглед върху инструментите, ако на финансовия пазар се продават вземанията и ние не можем да определим кой е първоначалният собственик на тези ценни книжа. И има опасност ние да допринесем за този балон. И това масирано прибягване до финансовите инструменти може да доведе до разруха. Този професор е, ми каза, вие носите отговорност, вие Европейския съюз носите отговорност за тези проекти. Трябва да се намали е, гражданската отговорност, което пък е трудно, ако трябва да се гарантират инвестициите. Трудно е тук да дадем е, реални решения, но нека да стигнем, е, да доведем до край тези разсъждения. Ähm, И трябва ние като бюджетна комисия може би да организираме някакво изслушване – за финансирането на, европейс... на финансовите инструменти на Европейския съюз. Днес има такова изслушване в Транспортната комисия. Наистина би било добре да съберем максимално информация, нещата да ни станат по-ясни. И решението, което днес се предлага за бюджета е много добро предложение – и е, беше много конструктивен диалога ни с е, е, генералния директор. Трябва да имаме решение 1 март. Моля да ме извините, че толкова дълго отнех от времето ви. Председателят, благодаря много. Ето един друг, по-мъжки глас, но не по-маловажен от НП, Доминик Рике. Благодаря, господин председател. Благодаря на Георан за неговото изложение. Беше много интересно за мен, не само като докладчик в Сянка, от, отново от ЕНП, но и като основен докладчик по един друг доклад за включването на механизма. Няколко бележки. Съгласен съм с това, което каза Инге. Да, не трябва да отваряме вратите към рая, е, а те да се окажат е, вратите към данъчен рай. Важната е крайната цел. Трябва да се действа бързо, защото това е средство, което трябва да бъде оперативно. Още да даде резултати преди края на 2013 година и трябва да спазим посочени от Георан график и тези срокове, които той ни препоръчва. Трябва да има и механизъм за подбор на проектите, след като се вземе това решение. И наистина да наблегнем на зрелостта, на стабилността на проектите, на европейското им измерение. Също така да видим как може да се обвърже подозбен механизъм с други механизми, финансиращи механизми, така че да се впишат в трудната днешна ситуация. Георан каза, по отношение на позициите на Тран, аз също съм част от тази комисия. Няма да злословя по адрес на колегите от тази комисия, но ако искаме да действаме бързо, не трябва да се насочваме към еврооблигации. Защото това е доста сложен инструмент и не можем да очакваме да се опрем на еврооблигациите и да изготвим един добър текст до юли месец. Просто не, не са съвместими а, нещата при тази доста сложна тематика. Два проблема има контролните функции на институциите върху Европейската централна банка не са доста ясни. Има проблеми с упражняване на самината надзорна дейност, защото се налага процедурата на Европейската централна банка, а инвестиционна банка и съществува и проблема, свързан с рейтинга, включително и за Европейската инвестиционна банка и нейните инструменти. А, трябва да се гарантират тези аспекти. От една страна трябва да действаме бързо, с механизъм, който да бъде контролируем и да ограничава рисковете, да се вземе бързо решение тук, но времено трябва да бъдем особено осторожни по оперативния капацитет, качеството на продуктите, които ще бъдат подбрани. Това си е истинско предизвикателство по този текст, ако искаме да бъдем ефективни. Ако искаме да сме ефективни, трябва да бъдем, нещата да се опростят и да бъдат ясно а, формулирани в това решение или по качеството на проектите или по гаранциите. Ja, vielen Dank. Ähm, für die letzten Minuten habe ich. Äh, Благодаря. През последните минути аз вземам председателското място. Ан, трябва да се обади по телефон. Ан има думата. Дебата, който проведохме и посланието от АНП е, ме кара да мисля, че ни е необходим пилотен проект, необходимо ни е по-конкретно познаване на реакциите на пазара, на възможностите, на потенциала, какво можем да направим по въпроса. Не можем да научим всичко това, ако само седим и участваме в изслушвания. Така че от нашата, името на нашата група АЛДЕ ние винаги сме искали да намерим начин да а, се балансира бюджета на Европейския съюз, да се види как с малки субсидии да може да се създаде по-голям растеж, да се генерират повече инвестиции. Аз виждам тези облигации в този контекст и е много важно според мен да се разглеждат и да се разграничават проекти проектните облег... облигациите и еврооблигациите. Тук е въпрос и на дефиниция, но това не е обект на настоящия текст. Аз бях изненадана да разбера, че има проблеми с Европейската инвестиционна банка. До този момент ние много добре сме работили с тях те много добре преценяват кои проекти са изпълними и сигурни. Е, в е, Европейската инвестиционна банка са били подложени много често на политически натиск в полза на определени проекти, но те не са се подавали и те решават кои проекти да бъдат финансирани и кои не. Разбира се, е, в момента климата в финансовия сектор е а, е, труден, но имаме потенциал от а, е, пенсионните фондове, които търсят инвестиционни възможности и просто трябва да видим до каква степен те са готови да поемат риск, как ще се а, е, осъществи възвръщаемостта на подобни проекти. И аз мисля, че ние трябва да подкрепим е, този проект, е, но тъй като имаме времеви ограничения, ние би трябвало да използваме възможността да изведем поуки за това, което ще става по-нататък. Чухме какво става в Тран, но ние вече трябва да изведем нещата и да изведем поуки за бъдещата ни работа. И сега на накратко малко информация в комисията е планирано а, изслушване. Благодаря, Изабел. Вече беше казано, аз няма да повтарям. Аз мисля, че е вярно, че става дума всъщност за проекти, които не става, думи, не става дума за еврооблигациите, става въпрос за проектни облигации. Господин Пестац ни представи проектните облигации в, в, заедно с координаторите на другата комисия този проект е комплексен, ограничен. Тук не става дума нито за рай, нито за чистилище, но това са съвсем определени ограничени проекти с очакваната рентабилност, както за частни лица, така и за банките. Така че трябва съвсем ясно да се а, видят какви са ограниченията на този проект. Съгласна съм с това, което казва Йоран Ферма, да се изготвя доклад на 6 месеца или може би с някаква друга частота. Е, и на трето място, вие ни казвате, че ще има е, изслушвания по финансовите инструменти, за да може тези проектни фондове да не станат нещо толкова сложно, че и е, частните субекти, и субектите, които извършват прехода и инвестиции, инвестиционни проекти и така нататък да се обезкуражат на и напълно от а, изключителната сложност. Именно за това трябва да имаме становище, което да каже, че да, да, да се занимае с, с а, а, реалната изпълнимост на проекта, а, особено за държави членки, които, а, за които ще бъде трудно да изготвят инфраструктурата за този проект. Ние искаме тук да направим нещо полезно за това какво може да се направи в сферата на транспорта и какво може да се направи от комисията ИТРЕ да комбинираме политически и ам, ам, технически ам, проект. Благодаря, Изабел. В момента сме стигнахме до заседание, до края на заседанието. Йоран, съвсем накратко. А, само една минута. Искам да поканя господин Томас от комисията да каже нещо по въпроса за нашите тревоги, за това дали поемаме риск с европейските пари. Мисля, че добре а, ще може да бъде а, пояснено и може би след това една, едно изречение. Ако можем да го направим на английски, добре. А ако не,